Państwa, rozpoczynamy kolejny punkt. Уважаеми госпожи и господа, нека да подновим работа с следващата точка. Доклад на комисията до Европейския парламент и съвета по въпроса за схема за етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби. и относно доклад на комисията по въпроса за незадължителния термин за качество продукт на островно земеделие. Както вече споменах, Имаме два доклада на комисията. Те са представени след искането на парламента във връзка с качеството на земеделската, на земеделската продукция. Значи, първият доклад е свързан с схемата за етикетиране на местното селско стопанство. Вторият термин е свързан с термина втория доклад. По-скоро е свързан с незадължителния термин за качество, продукт на островно замеделие. Във втория доклад комисията използва възможността да обясни положителните и отрицателните страни на използването на термина продукт на островно земеделие. Аз направих доста дълго представяне и мисля, че сега е време да чуем комисията, за да разберем по същество какво си има предвид. Тук господин Елхарт е представител на комисията. Така поне ми казват моите бележки. Искам да приветствам всички останали прият... представители по-скоро на комисията и всички гости. Господин Елхарт, имате думата от името на комисията. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde also zunächst. Благодаря, господин председател. Искам в началото да кажа няколко думи относно доклада за схемата за етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби и веднага след това ще кажа няколко думи относно доклада за термина продукт на островно замеделие. Регламента за качеството на продукцията изисква комисията да представи становище за това дали трябва да има схема за етикетиране на местното селско стопанство и дали трябва да има мерки за е, подкрепа на местните производители. В доклада се изисква включването на критерии като възможност за ограничаване на емисиите на въглероден локис и други замърсители в рамките на веригата на производство на земеделска продукция. Ако погледнем сега схемата за етикетиране на местното селско стопанство и директните продажби. Ще видим, че комисията трябва да извърши много различни дейности, трябва да се допита до различни страни, да проведе семинари, да направи проучвания и така нататък. По данни на Евростат, в различните държави членки положението е много различно в този сектор емпирични проучвания показват, че има сериозен интерес към покупката на продукция, която е произведена на местна почва. Що се отнася до земеделските фактори, с друга думи въздействието на преките продажби върху околната среда, Комисията прави своя анализ възоснова на много различни проучвания. Разгледали сме веригата на производство и доставки, поведението на потребителите и необходимостта от това да се намали е, количеството на отпадъците. Проучванията показват, че късите вериги по отношение на пускането на пазара на земеделска продукция могат да окажат положително въздействие върху околната среда, ако се отчитат естествено сезонните продукти и се взимат предвид екологичните начини на производство и ако се постави ударението върху максималното намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Няма доказателство за това, че директните продажби и местното производство имат положително въздействие върху околната среда. комисията се допита до много различни експерти с цел да види какви са различните възможности за етикетиране. Експертите смятат, че тази схема за етикетиране трябва да бъде факултативна, незадължителна, трябва да се избягва голямото административно бреме, не трябва да има твърде дълги процедури, не трябва да има твърде скъпи процедури и трябва да се даде възможност за, за избор. Комисията разбра, че тази система за етикетиране ще бъде успешна само ако е свързана с други мерки, включително поставяне на ударението върху альтернативни начини на производство от страна на земеделските стопани. Тук се включват различни други области, като инвестирането, развитието на предприятията – Наред с независимата система за етикетиране, комисията направи проучване и по отношение на незадължителните термини за качество, които могат да бъдат една добра стратегия и тези термини биха могли да бъдат въведени с регламент. Знаете, например, за понятието продукти от планински райони. Що се отнася до регламента за качеството и оценките на комисията, можем да кажем, че този незадължителен термин за качество може да е нещо полезно. Основният резултат от всички тези проучвания, който е написан и в доклада на комисията, е, че има търсене на чиста продукция, продукция, произведена на местна почва, производителя, естествено, или по-скоро потребителя иска да знае откъде идва продукцията, откъде точно. Ето защо си заслужава да се разгледа възможността за директни продажби. Много конкретно изискване е свързано с късите вериги на доставките и трябва да се намерят различни схеми за етикетиране. Ако погледнем различните държави, ще видим, че има някои въведени схеми за етикетиране, но ако приемам, че ще се въведе навсякъде такъв етикет, това трябва да става възоснова на една процедура, която не отнема много време, не е кой знае колко сложна. Комисията приключва своя доклад с много различни въпроси, които биха могли да се обсъдят с различните заинтересовани страни. Искаме да улесним взаимодействието между нас като институции, съвета и парламента. Ние първо разглеждаме съществуващите инструменти за директните продажби и за местното селско стопанство. Обобщаваме дали съществуващите механизми са достатъчно добри. На следващо място, втори въпрос, има различни групи интереси, тук, например, свързани с хигиената, с околната среда, разглежда се дали има пречки пред стопаните в това отношение. Основното тук е да има гъвкавост. Гъвкавостта съществува като възможност, но не винаги се използва тази възможност. Задаваме въпрос, освен това, дали на европейско ниво могат да се използват ясни стратегии за директни продажби на сълскостопанска продукция. На следващото място разглеждаме съществуващите етикети на местно и национално ниво. Разглеждаме въпроса дали някои от тези системи могат да се използват на европейско ниво и дали те дават на потребителите достатъчно информация. Ако се въведе една такава система, задаваме въпроса дали трябва да има конкретен символ или лого. И накрая задаваме въпроса как може да се създаде законодателство, което да не е толкова тежко и проблемно за, за производителите и съответно да се дава максимална информация и насоки за потребителите. Това е краткото представяне от страна на комисията по тези два аспекта местното селско стопанство и директните продажби. Сега искам да кажа няколко думи за доклада посветен на темата продукти на островно земеделие. Европейския парламент поиска доклад по темата дали трябва да се въвежда такова понятие продукт на островно земеделие. Основният въпрос тук е дали трябва да разглеждаме само качествените характеристики на продукта или трябва да разгледаме нещата в един по-широк контекст. В своя доклад комисията разглежда важността на този термин спрямо продуктите, които са в приложение 1 разглеждаме суровините, разглеждаме въпроса за това дали обработката трябва да става на съответния остров. В началото на своята работа комисията знаеше, че няма да е лесно да се определи какво представлява точно един остров. С други думи, в Европейския съюз има много различни стратегии за определяне на това какво е остров. И доклада всъщност не може да стигне до заключение в тази връзка. Казва се, освен това в доклада, че хората, които работят е, и живеят на острови, имат много структурни проблеми пред себе си. Комисията е направила проучване на стопанствата на островите. Оказва се, че те са насочени основно към градинарството. Островните економики осъзнават, че имат някои общи черти, особено когато става въпрос за структурните проблеми. Тук не става дума толкова за характеристиките на продукцията. Комисията не можа да намери конкретни островни характеристики, ако мога така да се изразя, на, на продукцията. В допълнение, доклада показва, че има цял набор от продукти, които се пускат на пазара, като се подчертава техния островен характер, но термина остров рядко се използва. По-скоро се споменава името на, на конкретния остров или на архипелага, защото това допринася за по-доброто е, пускане на пазара, за, за по-добрата реклама и маркетинг на тази продукция. Когато става дума за конкретния термин, който обсъждаме продукт на островно земеделие – Има различни позиции за това дали има полза от такъв термин въобще. Когато погледнем маркетинга на продукцията, както вече казах, повечето производители говорят за, за, за конкретното име на острова. Нямаме регламент, е, който да покрива цяла поредица от острови. Е, независимо от това къде се намират те географски. Ако погледнем етикетирането, казват се неща от типа на малък е, фински остров, малък датски остров и така нататък. Комисията забелязва, че в някои случаи островите са в конкуренция един с друг. И ако има позоваване на конкретен остров, това ще е от полза за конкретен производител, който иска да се опише като представител на съответния остров. Ако погледнем плюсовите и минусите на този термин продукт на островно земеделие и качествата на продукцията в това отношение. Доклада разглежда следните аспекти. Един аргумент в полза на този незадължителен термин за качество е, че тук няма да има кой знае колко голямо административно бреме. за малките производители на малките острови един такъв термин може да се окаже много полезен. Ако те не могат да използват други системи за маркетинг, като например защитено наименование за происход или някакви други регионални системи за маркетинг. Отрицателните страни – свързани с този нездължителен термин за качество продукт на островно земеделие. В доклада се казва, че този термин може да е в ущърп на тези производители, които вече използват определен термин за качество. Ще възникне проблем с конкуренцията. Знаете, че има много производители, които използват ЗНП, защитено наименование за происход. Комисията, освен това, подчертава, че в момента няма общо описание на островната продукция и думата остров сама по себе си не е достатъчна за да се опише един продукт. Освен това, повечето островни продукти не се изнасят а се продават само на местна почва или на най-близката територия, която може да се опише като континентална спрямо острова. Така че това понятие може да е по-различаемо само в съответната държава членка. И накрая набора от различни видове продукти, които могат да се описват с един такъв термин – Не, мисля, че би трябвало да се ограничим до тези продукти, които са описани в приложение 1. Ако погледнем структурните проблеми на островите, е, смятаме, че те могат да се решат е, по-добре, ако се използват съществуващите инструменти, вместо да се приема някакъв термин за качество, който да се написва на етикета. Това общо взето е същината на резултатите от нашето проучване във връзка с този термин продукт на островно земеделие. Благодаря. Искам да посоча, че към нас се присъединиха посетители. Една голяма група. Това са млади представители на земеделци или бъдещи такива. Добре дошли! Не знам от коя държава са. Така че не мога да ви кажа. Добре, продължаваме с дебат. Казаното от комисията. Първи. Не, извинете. Италианци са нашите посетители. Извинявам се, господин Декастро, няма да може да ви поздрави защото го няма, господин Агню има думата. Oui, merci, euh, monsieur le président. Euh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика от страна на Европейската комисия за всичко, което е включено в доклада. Аз съм отдавна в, в парламента, но ми е трудно да преценя този доклад. Изминаха едва няколко седмици, откакто аз представих доклад по собствена инициатива, свързана с териториалната марка Тук не се представя нещо, което е, е сходно по терминология, свързано също с етикиране в зависимост от това, откъде идват продуктите. Комисията отчита въпроса за териториалността и затова се радвам, че това е така. Комисията изрази няколко резерви обаче по доклада, който беше обсъждан няколко пъти в този парламент. Въпросите, които бяха засегнати днес след обед, поставят въпроса, който се включва и в моя доклад. Става дума за кръговата економика. Има хоризонтално измерение сълскостопанската дейност, има също и системно измерение. Целта е да се създаде реална добавена стойност, като се наблегне на произвеждане на стоки най-близко до потребителите. Аз искам да подчертая, че оставам на разположение на Европейската комисия, за да продължим да работим по този въпрос, защото ми се струва за важно през едните седмици и месеци да обсъдим тези въпроси и да отчетем аспектите, свързани с териториалният характер на производството. за да може да се възползваме в пълна степен на отместното производство на стоки. И това е въпрос, който ще бъде разискван и през едните месеци и вероятно години. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Яри има думата. Благодаря, председателю. И аз искам да благодаря на Европейската комисия и най-вече искам да й благодаря за тона, който използва, който според мен отговаря точно на духа на казаното от комисията. Имаше консултация с експерти, както се каза. Комисията повдигна много интересни въпроси. Пряката продажба прави така, че е необходимо да се запази субсидиарността и да не може да се налагат някакви правила с налагане на диктатура от страна на Брюксел. Мога да кажа хиляди неща. Например, за хигиенните условия в кланниците. Искахме да наложим такива, защото потребителят с право иска да купува продукти, които да отговарят на хигиенните условия. Това обаче доведе до разрушаване и унищожаване на малките такива. Те ставаше дума за дребни животни, които отиваха в такава кланница, която отговаря и на техния размер. Всичките тези санитарни изисквания промениха цялата, целият пейзаж, увеличиха разходите. Унези, които имаха кланица при преките продажби, трябваше да го затвори. И унези, които можеха да отглеждат собствените си животни и сами след това да ги колят, не можеше да го прави дори за лична употреба. защото в крайна сметка някой можеше да използва и собствения си гараж като кланица. Сега това вече не е възможно с новите правила. Винаги ли е необходимо обаче да правим такова нещо? Нужно ли е винаги на европейско ниво да се правят такива а, правила и решения? Що се отнася до потребителя при преките плащания? Тези преки плащания трябва да предлагат нулеви километри пробег и трябва да се гарантира така, защото етикетът да отговаря на истината. Що се отнася до месото или въобще всички местни продукти, които биха могли след това да произлязат от него, Примерно това, което съдържат вюрстелите или наденичките, трябва да бъде определено месо, месо, което да е а, от местния пазар, да няма внос от други зони, т.е. нулевите километри. Така че трябва да се имат предвид потребите и исканията на потребителите за нулеви километри. Не можем да рискуваме да сложим на колене системата с налагането на прекалено много правила. От друга страна трябва да гарантираме така, щото производителя да предложи на, на потребителя всичко това, което потребителя иска с пълна прозрачност. Благодаря. Chyba trochę z tym ubojem w garażu to Да, да, в гаража, наистина. Това беше малко прекалено. Имаме белгийски журналист, който се занимава с земеделие. Вие да сте на гости е странно, тъй като сте си в Белгия, но така един, че вие сте сред нас. Продължавам с ораторите. Следващ господин Тарабела. да те го чекаем с привитание панства. Очаквах да ви поздравя, разбира се, но заповядайте. Господин председател, аз се слушах какво казаха Андрю и Яр по приложението на комисията в този доклад. Той е в посока, която не споделяме, тъй като се поставя акцента върху преработката на място в фермата. Това не може да се направи от всички. Но целта е да се насърчат производителите. Все пак правилата често обаче се оказват недобре адаптирани към нуждите на дребните производители когато разглеждаме хранителната верига, сигурността на хранителните доставки, така че е необходима известна гъвкавост. Това е първото, което исках да кажа. Второ, по отношение на инструмента и какво да се прави с този доклад, тъй като разглеждаме проект за директива или за а, ре, а, регламент, както направи а, Андрю преди една седмица. И така, какво е бъдещето на този документ? На 25 май предстоят избори. Сигурно ще има и нов а, а, комисар по въпросите на земеделието. И така, какво ще бъде а, последващото действие? Като имаме предвид, че 2014 е по-особена година. Относно териториалността, Какви са намеренията на комисията относно етикетирането? Защото не искаме да има фалшиви етикети, които да въвеждат в заблуда потребителите. Например, по отношение на происхода на пилешкото место. Произхода е мястото, често което е мястото, където за последно е, е извършена преработката защото са, са използвани някои подправки, не непременно в гараж, но не може да се изчита, че това е местна продукция. И днес има етикети, например, ще пример в Италия, това не се отнасяше за местни производители, а за големи производители, карапели, например. Карапели вече не е италиански ки зехтин, защото производството се премества в е, Испания. Производството, териториалното производство на древните производители може да пострада от това, че се използват недостатъчно точни етикети. Защото в някои случаи може действително пилешкото месо да е от ферма, която е местна ние знаем, че регионите, които избират да произвеждат продукти от високо качество, например млечни продукти, те страдат по-малка степен от останалите. Има източник на приходи, който е от особена важност за, за производителите и трябва да се насърчи местното производство, но все пак не бива да бъдат заблуждавани потребителите е, те трябва да имат доверие в етикетите, които се използват, защото може да има някои неясноти по тези етикети и какво смята да направи комисията в това отношение, особено за местните продукти. Благодаря трябва да има прекалено голяма административна тежест за производителя, за фермера. Сега господин Войчаковски има думата. Дякую, пане Благодаря, председателю. Първият въпрос, както каза господин Яр, напълно съм съгласен, е следният. Има проблем с местните кланици, Там ограничаващото законодателство на Съюза подейства така, че те бяха закрити. В Польша това е масово явление. Има региони, където трябва да се карат, е, се шофират, извинете, стотици километри, за да се стигне до най-близката кланица, където е, да бъдат заклани животните. Това бе обсъдено, ако не се лъжа преди година, когато говорихме за е, един доклад за превозването на животни. Там Европейският парламент избра да се намали до 8 часа времето за превоз на животните. Това обаче означава, че трябва да има местни кланици, защото а, животните страдат когато пътувате толкова много километри. Тогава правозащитниците също протестират и това е скъпо. Скъпо е за фермерите, защото така за тях е по-скъпо, след това и за самия потребител е по-скъпо. Така че трябва хубаво да се погледне. Не трябва, разбира се, в гараж да бъдат а, заколвани животните, Сериозен е този проблем. Трябва да бъде разрешен. Бюрокрацията ще доведе до това, че няма да има въобще какво да се напише на етикета, така че какъв е проблема с етикетите? Същото се отнася и до нашите места за опушване на месо. E, zmieniono normy w zakresie wędzenia wędlin i okazuje się... te za тази процедура са много високи, затова малките такива не могат да го постигнат. Имаме около 1500 такива а, дребни предприятия, които извършват а, опушване на месо и те трябваше да, се, да затворят, защото те няма да отговарят на новите стандарти. Това ще навреди много на местното производство на продукти. Европейските закони като че ли се пишат под натиска на големите земеделски производители, които по, по химичен път правят така, че месото да има вкус на пушено, а всъщност въобще не е пушено. Зададах въпрос на комисаря, надявам се да чуя нещо в отговор съвсем скоро. Мисля, че няма повече записани за изказвания. След последното заседание с фермери мога да кажа няколко неща. Те са следните. Проблемът, който току-що бе споменат, наистина бе казан многократно като голяма тревога. Възможността за това да се намери кланица, която да е близо до производителя е много важно, тъй като това ще доведе до продаване на, на извинете, това ще затрудни местните продажби също. Дори се шегуваха някои от хората, които казаха, че ако отидеш на лов, може да застреляш едно животно, а от друга страна животното, което е във фермата, не може да го заколиш. Тоест имаме по-добри условия за заколване на животните и що се отнася до, до това да не се причинява болка на животните, отколкото някой ловец, който е излязъл на лов в гората. ловците силно трябва да ги хващат животните и да не ги застрелват, и след, ако искаме наистина така да регламентираме нещата. Е, сега това е шега, разбира се, но това си е проблем. Става дума за развитие на местното производство и е, кратка верига между търсене и предлагане. Е, така и пазарът ще стане по-привлекателен без етикетирането, така или иначе производителя на местно ниво е познат, защото а, потребителя идва веднъж или два пъти седмично при този производител и т.е. лично хората лично се познават. А, имаме нужда, разбира се, някакъв вид, от, от някакъв вид маркировка или етикет. Силно се надявам обаче, че това няма да доведе до допълнителна административна тежест. Това е това, което исках да кажа. Сега ще дам думата на комисията да се изкаже. Имате думата, тъй като имаше въпроси към вас. Господин Ерхарт, имате думата. Danke, Herr Vorsitzender. Die erste Frage oder mehrere Fragen waren zunächst, was plant die Благодаря по първия блок въпроси. Тук говорихме за бъдещите намерения на Европейската комисия. Както припомнихте с право, сега се намираме в края на законодателния период и Европейската комисия разработи тези два доклада желанието и намерението е от една страна в краткото време, с което разполагаме, да се навлезе в дълбочина на въпроса и що се отнася до местното замеделие, и що се отнася до преките продажби, и що се отнася до а, замеделието на островите, за да може евентуално да се види какви ще бъдат пътищата пред нас, между които да изберем. Европейската комисия е заинтересована от това да намерим отговори е, на въпросите, които повдигаме. Тоест, в рамките на хигиенните мерки е по-голямо, е, е по-важно да има гъвкавост е, в вече съществуващото законодателството, защо, е, защото комисията имаше възможност от една страна, що се отнася до хигиената на ниво Европейски съюз, да види, че наистина вече има достатъчно гъвкавост. Е, няма, има държави членки, които се възползват от тази гъвкавост, други държави членки не се възползват. И в а, този смисъл би трябвало да си зададем въпроса дали пряката продажба всъщност е напълно използвана в отделните държави членки и как на базата, например, на тази гъвкавост, която вече съществува що се отнася до хигиенните норми и дали е необходимо изобщо да се намесваме, за да променяме тази гъвкавост в някаква посока. След това исках да припомня още два аспекта, които излязоха в подготовката на тези два доклада. Събрахме една експертна група, с която обсъдихме наистина издълбоко тази тема един земеделски продукт, който се продава пряко, как може да бъде идентифициран, описан, а, така че потребителя наистина да може да вярва, че това е продукт на 0 км, т.е. от производителя директно до потребителя. И с същата тази група експерти видяхме, че, например, що се отнася до месото, Става дума за животни, които са отгледани в съответното предприятие. Кланицата в предприятието не е нещо задължително за потребителя, но потребителя мисли също така за едно клане, което е станало в кланица, която е близо, да речем кланица, която е в същия регион. Така че, е, както виждате, искахме да разгледаме всички детални аспекти на проблема, за да можем да разберем кои са елементите, които допринесят до това един продукт, който се продава пряко, да бъде продукт, на който може да се вярва и той наистина да бъде на нулеви километри. След това, ако искаме да запазим на етикета някакъв вид наименование, трябва да проверим дали това наименование вече е опазено с други мерки на Европейския съюз, например планински продукт и така нататък. И от а, тази гледна точка не намерихме достатъчно кандидати като че ли, защото наистина вече в държавите членки съществуват добре функциониращи системи за такъв тип продукти за пряка продажба и за това се попитахме дали е необходимо да се въведе дефиниция на европейско ниво и дали тази дефиниция няма да влезе в сблъсък с друга дефиниция на национално ниво. Във Франция, например, се използва терминология фермие, която вече се използва за определени продукти на европейско също. Така че едно ново правило рискува да създаде конфликти. И така, когато мислим за етикет на европейско ниво, идентифицирането на продукта като продукт с нулеви километри би трябвало да бъде ясно идентифицирано квалифицируемо, т.е. трябва концепцията да бъде ясна, може да се използва веднага и потребителя да има яснота. Не трябва да има риск за конф... от конфликт с други евентуални етикети или наименования. Поради тази причина искахме в доклада да зададем различни въпроси, които са много специфични, на които очакваме да се намерят конкретни отговори, за да може Европейската комисия да действа, тъй като в момента нямаме други конкретни проекти за създаването на нови етикети, свързани с местното земеделие или преките продажби. Също се отнася и за продуктите, произведени или отгледани на островите. Преди да организираме следващи инициативи, искаме да видим каква ще бъде реакцията на всичко това. Благодаря, казва председателя. Доколкото разбирам, изчаквате по-нататъчни реакции, бележки, коментари и след като получите такива, ще предложите извършването на определени действия. Това ли имахте предвид? Да, добре. Добре. Доколкото разбирам, ще се върнем отново на тази тема в бъдеще. Ако няма допълнителни въпроси или бележки, можем да прекратим дебатите по тази точка от дневния ред. Така завършва и тази част от нашето заседание. Posiedzenie координатор rozpocznie się o Ще има заседание на координаторите в 17.30. Чак тогава, защото тогава всъщност ще дойдат колеги, които са предупредени за това заседание. Благодаря, закривам за момента и много се радвам, че имахме толкова много чудесни гости и продължаваме в 9 часа утре сутринта като заседание на комисията. Що се отнася до заседанието на координаторите, както казах, 17.30, след 20 минути подновяваме работа а, само координатори. Закривам заседанието на комисията.